тяхната роля на депутати в Европейския парламент. Още едно съобщение искам да направя. Съгласно член 7 на Кодекса за поведение, взеха решение господин Жамари Кавада да бъде избран като член на консултативния комитет за кодекса на поведение. Той ще встъпи на мястото на своя предшественик. Получих от политическите партии списъци с номинации. Те ще бъдат